Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di Добър вечер. Започваме с няколко минути закъснение работа. Поздравление за всички. Тук представителите на комисията и тримата кандидати за поста омбудсмен. Първата точка е от одобрение на дневния ред. Ако няма възражение, се счита одобрен. Сега ще представя процедурата, която трябва да следваме на това заседание на комисията. Работата заседанието е открито за всички членове на Европейския парламент под член 204 от регламента. Комисията по петициите получи 6 кандидатури за поста Европейски омбудсмен, от които само три бяха обявени за приемливи, допустими. Днес ще изслушаме тримата кандидати кои, чието кандидатури се допускат, които ще бъдат изслушани по азбучен ред. Първо Викторио Ботоли, после Никифорус Диамандурус и накрая Жан-Ив Моне. Всеки кандидат разполага с един час, в, която, в който трябва да представи своята кандидатура и да отговори на въпросите на депутатите. 15 е, минути са отделени за едно уводно представане от страна на кандидата, след което започва първия кръг въпроси и ще давам думата на колегите по системата ДОНТ. След това 15 минути се предвиждат за процедурата Catch the Eye, спонтанни въпроси, непредварително записано. В веб е, страницата на Комисията по петициите са публикувани всички данни, свързани с процедурата, е, също и допуснатите и недопуснатите кандидати, писмените молби, свързани с всеки един от кандидатите и въпросите към кандидатите и техните отговори. И вече имам, разполагаме с много голяма информация по тази процедура. Това е в наша, наша полза. След днешните изслушвания комисията ще изпрати е, становището на, в председателството на парламента, за да продължи е, процедурата и да се определи гласуването на е, тримата кандидати за омбудсмен. ако нямате възражения, е, откривам изслушването и ще помоля първия кандидат, господин Виторио Ботоли, да започне. Да със своето изказване. Okay. Non c'è. Няма го. Не, не ще дойде. Не се е отказал, предполагам. Ще дойде. Бенвенуто. Е Добре дошъл. няколко мига, за да се настани. И сега господин Ботоли трябва да направи 15-минутното си уводно изказване и да представи своята кандидатура, след което ще започне първият кръг въпроси от евродепутатите. Господин Ботоли. Honorable members of Committee of Petitions. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията, първо искам да ви благодаря, че ми давате възможност след първия тур на селекция да се ява пред вас. Моето представяне съзнателно ще бъде съвсем кратко. От опит знам, че Дебата е най-удачният начин да се развият темите, които ви интересуват, така че да може по-добре да се оцени човека, който стои пред вас. И това е и най-добрият начин да се даде възможност да повдигнат и всякакви други теми, които евентуално вие смятате, че е, трябва да бъдат засегнати. Тук ще говорим за историята на човешките права. Аз преподавам това на моите студенти. Вие, като депутати от Европейския парламент и членове на комисията по петициите, сте отлично запознати с конкрет, тази конкретна форма на неюридическа защита на човешките права от една независима, лесно достъпна институция под контрола на публичната администрация. Що се отнася до моя опит, аз съм представил биографията си и факта, че присъствам тук пред вас, означава, че вие сте решили, че тя е подходяща. А от тук нататък за всякакви допълнителни пояснения съм напълно на ваше разположение. Отговорил съм вече в писмен вид на някои конкретни въпроси, които ми бяха зададени, като отговорите отразяват моите приоритети, които имат за цел да подобрят работата на службата, за която кандидатствам и да дадат възможно най-голяма видимост на поста омбудсман. Съществува обаче една идея, която е основна и трябва винаги да бъде изтъквана. Защитата на човешките права, която фигурира в Конституцията на страните членки, не е достатъчна, за да гарантира пълната защита на тези права. Всъщност, е, е, защитата на тези права, е, говоря за това, което гарантира омбудсмана, не е на едно и също ниво във всички страни членки и във всички региони. Съществува очевидна дискриминация между различните страни и различни райони. Е, на последната среща на Института на Европейския омбудсман бе разкрита една притеснителна тенденция. В много региони и страни членове на Европейския съюз някои институции или функции на омбудсмана са били забранени с закон. Други са били редуцирани по съображения на липса на ресурси, било то човешки или финансови. Това е тенденция, която е, се наблюдава от известно време. И в такъв смисъл трябва да си дадем отговор на два въпроса. Първо, каква е, какви са причините за тази отрицателна тенденция? И второ, какво трябва да направи по този въпрос Европейския омбудсман? Що се отнася до първия въпрос, причините, поради което се случва всичко това, е, са ясни на всички, които се занимават с човешките права и с ежедневието на публичната администрация. Е, трябва да се признае, че и парламента, и националните, и местните администрации са структури, които са е, избрани от е, народа, за да ръководят страната и съответно да управляват в полза на благодействието на народа. Но в един момент тези структури могат да се окажат самодоволни, практически е, независими организми с чувството, че са универсални. И в такъв момент те представят да бъдат е, инструмент, който работи в полза на народа, а народа става инструмент за развитие на подобни структури. Тоест, управляващата класа не е в състояние да изпълнява основното си задължение от тук нататък, което е да изпълнява като основно вен орган основните нужди на народа. А по отношение на втория въпрос, трябва да се търси решение на проблема. Гражданите на Европейския съюз не могат да бъдат жертва на дискриминация при положение, че са граждани на един съюз. Затова съответните институции и органи, които се занимават с защитата на човешките права, и омбудсмана и мрежата на европейски и е, на европейските омбудсмани трябва да работят, като е, имат ясна точка на контакт, който е европейския омбудсман. Тази борба с една толкова очевидна дискриминация – ще е толкова по-успешна, ако те работят в съгласие с парламента и най-вече с вашата комисия. Аз съм напълно наясно, че след 10 години напълно отдадена работа за гражданите на моя район и моята страна, моя ангажимент да предоставям ефективни и ангажирани дела става още по-силен. Има, разбира се, предизвикателства, но има и възможности в сферата на защитата на човешките права, особено в рамките на една още по-добре развита европейска интеграция. Уважаема госпожо председател, с това аз приключвам моето представене но мисля, че много от е, важните страни могат да бъдат анализирани в подробности и ще възникнат в хода на вашите въпроси. Затова искам също така и да ви помоля от тук нататък да мога да използвам моя роден език, защото е, това изслушване е много важно, много е, дали, е, важно и не бива да се подлагам на риска да бъда интерпретиран погрешно. Затова ще се опитвам да се изразявам възможно най-точно. Благодаря на Виторе Ботори за въведението. след. Разбира се, той може да отговори на италиански на въпросите. Сега откривам дебата с изказванията на колегите и според графика, който сме е, е, одобрили, сме предвидели две минути на изказващ се и според списъка първи е, е господин госпожа Грюни. Благодаря, госпожо председател. Господин Боттоли, първият ми въпрос е какви ще бъдат приоритетите ви като омбудсмен в следващия мандат? Какви подобрения смятате да въведете в функцията омбудсмен? Обмисляте ли промени в статута на този пост? Как възнамерявате да подобрите службата за европейските граждани, отчитайки спецификата и определена в договора? Какви пропуски сте забелязал в, сегашния, сегашната институция Омбудсмен? Как смятате да осъществите проектите си? Как виждате сътрудничеството си с Комисията по петициите и по какъв начин гледате на сътрудничеството с другите институции. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Грени. Господин Бусинаро. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин професор, уважаеми кандидати, ще задам следния въпрос. Какво предлагате, за да се заздрави връзката между Европейският омбудсман и националните му еквиваленти, националните омбудсмани? Благодаря. Благодаря. Господин Ракис.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 много европейски граждани считат, че някои човешки права, например правата на националните етнически мълценства, са били изолирани, така да се каже, изключени. И има много институции, които не желаят да влизат в конфликт по тези въпроси. Но аз лично мисля, че това може да се разреши с диалог. Не бива да си затваряме очите и да считаме, че тези конфликти не съществуват. Надяваме се също така, че евентуално поста омбудсман, омбудсмана може да помогне за решаването на този конфликт. И именно тук ще задам своя въпрос не само към вас, но и към другите двама кандидати? Можем ли да очакваме, че правата на мълцинствата ще бъдат разгледани с нужното им значение? И дали ще им се придаде също толкова голямо значение, както, разбира се, останалите човешки права, за да се премахнат всички случаи на нарушаване на подобни човешки права? Много държави членки в Европейския съюз, между тях и Унгария, са на същия, са, са същото положение. Много хора в тях са разочаровани именно поради незачитането на тези права. Няма солидарност от страна на Европейския съюз. И аз питам. Като че ли много често националните политики отиват срещу общата политика. И дори така наречените общи ценности не биват зачитане. Става ли тук въпрос за двоен стандарт? И въпросът към вас е, имате ли някакви планове, някаква стратегия, за да премахнете подобно нарушаване на човешките права, за да не чувстват гражданите, че всъщност са управлявани според един двоен стандарт и за да се премахнат нарушаването на, на човешките права. Такъв беше случая с правото на изказване в Италия, но това е само един пример измежду другите. Тези проблеми засягат големи а, групи хора и именно за това се обръщам към вас с този въпрос. Бихте ли направили нещо, за да се спазват еднакви стандарти за всички етнически групи? И какво евентуално ще направите за връзката между национални и общностни политики във връзка с човешките права на младсинствата? Благодаря. Господин Парадели. Ε, е, να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Благодаря. Госпожа Парадели. Благодаря на господин Ботоли за това, че е тук сред нас. Господин Ботоли, имам важен въпрос към вас. Кой е бил най-големият проблем, с който сте се сблъскали като национален омбудсман? И по какъв начин сте го решили или сте се опитали да го разрешите? Считате ли, че подобно нещо може да се случи в Европа? И считате ли, че ще имате съвсем различни проблеми, като Европейския омбудсман. Харкин. Госпожа Харкин. Благодаря. Аз също искам да приветствам нашия кандидат сред нас. Е, извинете ме, че не успях да чуя цялата ви презентация, но чух голямата част. Четири въпроса имам. Първо, господин Батори, е, Регламента за прозрачност 1049 е, е, се отнася до административната дейност на европейските институции и страните членки и прилагането на европейското законодателство. И на европейско ниво и на ниво на страните членки има разпоредби, които дават възможност на публиката да е, получава информация за а, европейските дела. Как ще направите така, че да се спазват тези разпоредби и какви мерки е, предлагате за подобряване на достъпа на гражданите до информация? Втория ми въпрос е по-кратък. Как вие лично ще допринесете за подобряването на а, начина на обслужване, който предлагат европейските институции? Във вашето представане вие говорихте за институции, които започват да обслужват себе си, а не нуждите на гражданите или клиентите си. Та как смятате да направите така, че е, Бюрото на Европейския омбудсман да не стане този тип институция? И накрая, е, тъй като този пост е ангажиран с работа с гражданите, предимно или изцяло, той трябва да бъде е, насочен достатъчно е, ясно и достатъчно лесно да могат гражданите да го ползват, защото много граждани не са наясно с разликата между институциите. Е, ние, които сме вътре, кипим в работата на тези институции, често не си представяме, че всъщност хората, които се обръщат за помощ към нас, всъщност не могат да направят разлика между една институция и друга. Благодаря, господин Оркин. Thank you. Thank you and... Госпожа Окин, благодаря, благодаря ви, че сте сред нас. Един въпрос имам, който според мен е ключов за омбудсмана. Това е въпроса за е, добрите практики в управлението, разумното управление, които трябва да бъдат спазвани от европейските институции. Сега по Лисабонския договор има два нови члена, които ви предоставят юридическо основание за въвеждане на този тип е, добри административни практики във всички европейски институции. Как ще подходите към тези две нови разпоредби, за да предло... приложите тези нови правила към европейските институции? Сем Салавракос. Благодаря, господин Салавракос. Благодаря. Благодаря на господин Ботоли за това, че ни оказа честа да бъде тук днес искам да му задам следният въпрос. Имам усещането, и не съм само аз, че има много неща, които се променят в Европа днес. И то много бързо. Заради иммиграцията, заради пристигането на хора с различни култури и религии, които, хора, които имат различни възгледи за живота като цяло. И не на последно място, що се отнася до човешките права, поне в Италия, знаете, че тази тема е много наболяла в Италия, имаше различни разисквания относно разпятието и беше поискано да се махнат разпятията от училищата. Нещо, което нарани италианците, защото италианците са християни, католици. И едновременно с това нарани и хора с други религии. Трябва да намерим някакво равновесие в човешките права и как вие виждате ролята на Европейският омбудсман, за да осигури това равновесие в човешките права? Какви трябва да са ограниченията, когато става въпрос за ценности от този тип, за който говорих. Това беше само пример измежду много други. Благодаря. Abbiamo finito con gli interventi. Това бяха записаните изказвания. Сега ще дам думата на Викторио Ботоли за отговор и след това ще дам за... Ще има време за спонтанни въпроси. Имате думата, господин Ботоли. No, per questa sera, ma per... Надявам се, че утре или други ден ще мога да предам и пълни отговори на всички е, въпроси. Мисля, че въпросите бяха много е, подходящи и свързани с дейността на Европейския е, омбудсман и въобще на омбудсмана като е, функция. Какви подобрения мога да въведа в поста, ако бъда избран на, на поста европейски омбудсмен? дал съм отговор на писмените въпроси, които ми бяха зададени и е много важно да се е, е, изгради една концепция. Смятаме, че най-важното е не само да се подчертае а, кои са основните функции, основните причини да, и мотиви да се създаде тази институция във всички страни и региони, а именно да подпомага гражданите в неговите отношения с държавната администрация, когато гражданинът смята, че някое от неговите права е нарушено от а, тази администрация. Не искам обаче да има а, неяснота. Това е основната роля на всеки омбудсман в всяка страна и региони. Но за европейския омбудсмен, според мен, е, има и една също такава важна роля, един аспект, който смятам, че до сега не беше достатъчно подчертан. Имам предвид член 5 от статута на Европейския омбудсмен, къде, който гласи, че той, Европейския омбудсмен, може да сътрудничи с, с своите колеги и с институциите, които защищават човешките права. Това сътрудничество позволява да се трябва да се развие, да, да получи е, Европейския омбудсмен да получи една проактивна роля по отношение на връзката с останалите омбудсмени и с всички институции, които се занимават с човешките права. Както казах в уводното си слово, има региони, които са част от държави, които са членки на Европейския съюз които премахнаха тази институция с закон. И други е, граждански защитници, които продължават е, от десетки години да се занимават е, с човешки права, не бяха потвърдени в тази си роля и не бяха преизбрани. Много служби за защита на гражданските права в целия Европейски съюз често са толкова е, отстранявани, че посредничеството, което е основната дейност на омбудсмена се свежда до съвсем нищожна функция. Когато казвам, че Европейския омбудсмен трябва да, да укрепи и да разшири това сътрудничество, имам предвид, че използвайки мрежата на всички защитници, граждански защитници на човешките права, се среща, да кажем, не ежедневно, но често, разменя с тях имейли, информация, среща се с тях. И а, така, че всички да са в течение на ситуацията и особено Европейския е, омбудсмен, тогава когато е, този омбудсман се е, сблъска с, с нарушение на право на европейските граждани и има е, контрол, не само правен контрол, но и от страна на омбудсмена от, във всички държави и във всички региони, тези неща могат да се избегнат. И за това в заключение ще кажа, че Европейския омбудсмен трябва да бъде в контакт с парламента и особено с комисията по петициите, да заклеймява подобни случаи на нарушения. И тук не става въпрос да се внасят някакви законодателни изменения, а просто за засилване на авторитета и благодарение на контактите с парламента и комисията по петициите да бъде засилен критичния дух така че да се гражданите да усетят, че цяла Европа и особено парламента, комисията по петициите имат чувствителност към тези проблеми. Правата на мълцинствата. Едно от основните задължения на защитата на гражданските права от омбудсмана е да разглежда не само правата не само така най-общо, а да се занимава а, а, с правата, които философа Бобио, Вето Бобио нарича права на генерациите, права на жената, на децата, на възрастните, на хората с увреждания, на иммигрантите. И именно защото това са най-уязвимите категории, които се нуждаят от по-голяма защита а, и а, за това омбудсмена трябва да има специална чувствителност към техните проблеми и да защищава и техните интереси. Пак казвам, това са най-уязвимите слоеве на нашето общество. Що се отнася до правата на мълценствата, знаете, че в някои държави вече има а, омбудсмен, който има специфично задължение да се закриля мълцинствата. Но, както казах, всеки един омбудсман е длъжен да защитава правата на най-уязвимите. Кой е най-сериозният проблем, с който се е сблъсквал омбудсмена или аз като омбудсман през 10 си години практика – съм се сблъквал. Това е, е един проблем, който засяга цяла Италия. В Италия няма национален омбудсмен и от 50 на години регионалния омбудсмен има правомощия по отношение на Централната държавна администрация. Най-големия проблем през тези 10 години беше изолацията. Изолацията на областта Венето, Венето и където трябваше да се направят, положат големи усилия, за да може да се укрепи дейността. Премин 800 до 11 000 инстанции миналата година създавайки една агенция за контрол, защото аз отдадах а, приоритет, освен на основната дейност, на комуникацията. Знаеки, че никой в региона, гражданите на региона не знаят нищо за това какво представлява омбудсмена и въобще дали, че съществува такава фигура – и за това, според мен, омбудсмана трябва да а, насажда културата на човешките права, които а, защищава при жалби. И това а, става и, и в академичните среди, с срещи, контакти, с всички институции, които се занимават с тези проблеми, но най-вече да, трябва да се е, направи така, че населението на региона или на страната да знае, че съществува такава институция, която безплатно и навременно защищава правата на гражданите, които смятат, че тези права са нарушени от държавната администрация. Казах е, за, за изолацията тъй като в региона Венето нямаше комисия по петициите и е, омбудсмена беше самотен. А да си сам и да успееш да станеш видим, е, да представиш предимствата е много трудно, но, но е още по-важно – защото е, омбудсмена трябва да има на какво да се позове, както е, случая в Европейския съюз Комисията по петициите. В моята дейност година след година трябваше да си създам нещо като комисия по петициите, която макар и неофициално се представяше местни съветници, които имаха особена чувствителност към проблемите на защитата на човешките права и които ми помагаха не само да се чувствам по-малко самотен, но и да успявам да осъществявам моите инициативи или си, и всичко това, което смятах необходимо в дейността си а, за защита на правата. А, беше ми зададен въпрос за достъпа до информация и какви мерки могат да се вземат, за да се подобри. Достъпа до актовете, до, до Конституцията, до основния закон на всяка една държава и регион а, по отношение на човешките права е основен приоритет. И, и в Европейския съюз, и във всички държави членки са поставили на преден план познава достъпа до актовете, законно, до законодателството, за да може гражданите да знаят какви са техните права. И пред, аз преди всичко съм доволен от закона в момента, законодателството в Европейския съюз, защото, както знаете, Европейския омбудсмен може, има право на достъп до всякакъв документ. Нито един документ не може да му бъде отказан. не може да злоупотребява, трябва да пази тайна, но има а, възможност да консултира законодателството. И от така гражданите знаят, че вече няма никакво, а, никакви ограничения за този достъп, тъй като омбудсмена може да консултира всеки един законодателен акт. И разбира се, гражданите не могат да видят тези закони, когато те са секретни или конфиденциални, но омбудсмена може да направи всички справки, които са важни за защитата на правата на гражданите. И това правомощие на омбудсмена в Европейския съюз му позволява да, да няма нито един случай, в който той да да, да не може да направи тази консултация. По проблема за самообслужващите се институции. Как стават независимо. Мисля, че тук става въпрос за основен аспект от дейността на омбудсмен. Всички конституции на държавите в нашия Европейски съюз поставят в центъра човешката личност. Човешката личност, която има суверенитет, суверенни човешки права политическия или административния орган е всъщност делегиран от е, е, е, да работи в услуга на гражданския суверенитет. А ако този орган, който трябва да обслужва гражданите, забрави, че това е основната му, основното му задължение и саморегулирайки се. Използва гражданина като инструмент за утвърждаване на себе си. В, този, в такъв момент всичко е възможно. И дори правата, които официално са скрепени във всички наши конституции, на практика могат да не бъдат въобще спазване, защото политика или държавният чиновник е забравил своята роля и смята гражданите за а, хора, които трябва да му а, служат в неговите задачи. За нас това е от основно значение и примерът, който дадах преди това, показва, че всъщност дори и в нашия Европейски съюз такива проблеми съществуват, защото когато един италиански регион след 20 години функциониране на регионален омбудсмен с закон, смятам, че дискусията вече трябва 20 минути, когато премахна този пост, лишавайки по този начин всички граждани на този регион от защита и дискриминирайки ги спрямо останалите региони, смятам, че политиците гласували този закон в даден момент са забравили какво дължат на народа, който ги е избрал, основното право на защита на техните права. И това е основно не е достатъчно правата да, са, да се признават. Те трябва да се защищават. А защитата може да се осъществи само по два начина във всички модерни и цивилизовани държави. През юрисдикцията, през съдебната инстанция или при, при извънсъдебната дейност на омбудсмана. Но днес, на, преди, особено в този момент на криза, финансово-економическа криза, колко граждани, тук говоря и за моят регион, но така и в Европа, които са в състояние а, да а, издържат една съдебна, едно съдебно производство в, защ, в защита на техните права. Знаем колко скъпо струва а, съдебната, съдебното производство. Освен това, знаем колко това производство е бавно и сложно, докато дейността на омбудсмена се характеризира с абсолютно безплатния характер и навременното, навременната намеса, защото не е свързана с никаква специална, специфична процедура. Това е спецификата на омбудсмена – и основното, както знаем, е медиацията, посредничеството и едно е, възможност за решаване на проблемите по най-лекия, най-лекия начин с администрацията. Защото омбудсмена понякога може да бъде твърд, ако, се налага, ако това налага защитата. Но по принцип той търси помирителни процедури. И а, мисля, че е много важно да бъдат изяснени тези кон... понятия. Когато става въпрос за комуникация, Европейския омбудсмен трябва да направи така, че всички граждани на Европейския съюз и то не само, не само институциите, парламентите, не само политиците, но най-обикновените граждани да знаят за съществуването на тази институцията, която ще защищава правата им в отношенията им с всички европейски институции и това правата на всички държави, всички региони. Тази институция трябва да се познава във всички държави. В момента се познава в много региони, но не знам дали в малките общини всички граждани знаят. В Европа е трудно, много трудно да се а, гарантира тази осведомено, защото Европейския съюз е някакси далеч от гражданите, но трябва да се положат всякакви усилия, за да може Европейския омбудсмен да бъде да стане известен на всички тези равнища. Смятам, че няма да бъда обвинен за опит за корумпиране, но искам тук да отдам заслуженето на, на председателя на комисията по петициите, е, това е последното издание на моята служба. Тук е, е, има тексти и иллюстрации, има 30 таблици, в 15 минути едно, детенце от средно, едно дете от средните училища, за които е предназначена тази публикация, може отлично да разбере кои са основните човешки права, правата му в, в къщи, в, на работното място, правото на здравеопазване, правото на образование и така нататък. И това са предвидени точно за така. за широката публика. А, вие знаете, че а, а, градът и републиката, республика, а, общото дело а, са основно важни и а, в, а, и това е точно трибуната на, на, на плепса. И виждате, че тук има един конкретен начин за едно определено поколение да бъде уведомено за съществуването на тази институция. А, с това приключвам. И, и, съжалявам малко за удължението, но знаете, че лесно човек се вълдушевява, когато говори за такива неща. А, и както казах и в началните си думи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря, господин Ботоли. Стигаме до процедурата по привлечение на вниманието. Първо господин Гомес. Госпожа Гомес. Благодаря. Господин Ботоли, вие частично отговорихте на моя въпрос, но все пак нека да допълня. Първо бяхте много впечатляващи относно това как е, точно трябва да се информират населението. За региона на Бенето в Италия, мисля, че там всъщност позицията на омбудсмана ще трябва да бъде малко различна. Но първо искам да попитам каква позиция и каква точно позиция ще заемете е, в отношението ви с хората в тясно. Благодаря. Благодаря, госпожа Келе. А, искам да задам въпрос относно това, как точно виждате ролята на, на Европейския омбудсман спрямо националните омбудсмани, а по-специфично също така и спрямо европейските агенции, например Европол, Инвестиционната банка и други, а, като се има предвид каква е вашата роля спрямо гражданите. Благодаря. Господин Яд. Благодаря, госпожо председател. Господин Ботоли, благодаря ви за вашето присъствие тук. Извинявам се, че не можах да чуя първата част на вашата, вашето изказване, но имам въпрос, който е свързан с казаното до тук. От една страна имаме комисията по петициите, от друга имаме омбудсмана. Това са институции, които са много важни за образът въобще като цяло на Европа. Но като че ли напоследък има все по-малко сезирания на а, омбудсмана и на комисията по петициите. Да, искам да ми кажете как точно виждате бъдещото сътрудничество между омбудсмана и комисията по петициите, за да не се дублира работата на тези две институции. И нещо друго. Втори въпрос, да го наречем. Имаме петиции, по... при които бихме могли да помогнем на тези, които са подписали петициите. Но в много случаи, как, колкото и да се стараем да направим нещо по въпросните петиции, ние установяваме, че има, например, недостатъчно добра регламентация по въпроса, например, директивите не са добри и така нататък. Вие от ваша страна мислите ли да привлечете вниманието към подобни пропуски в директивите, ако се сблъскате с такива вашата работа. Благодаря. Господин Салавракос, вие вече се взехте участие, но все пак давам ви думата, казва председателката. Да, благодаря. Тъй като въпросът ми не получи отговор, за това ще задам въпроса за ограниченията на човешките права. И мисля лично, че ефективността на една институция е много важна. Не просто една романтична концепция за съществуването на институцията. Именно за това искам да запитам какво е мнението на господин Ботоли за ролята на омбудсмана и за равновесието, което трябва да се установи при човешките права, когато, например, имате конфликт между ценности и задължения. Това са редовни сблъсъци днес. Мисля, че трябва да има конкретно съдържание в институцията омбудсман, защото като че ли правосъдието в тези области е бавно. Що се отнася до човешките права, трябва да намерим бързо, ефективно решение, реалистично решение. Затова ви моля, Кажете ми малко повече за конфликтите между задължения, които могат да възникнат в европейската реалност днес. Господин Бостинаро, благодаря. Само за да избегнем недоразбирателства и грешки. Ага, омбудсмана не е дядо Коледа и той трябва да се придържа към разпоредбите, които регулират дейността на Европейския омбудсман. Това е точка. Иначе бихме могли да си говорим за мълценства, за човешки права, но доколкото знам, няма компетенции в тази област Европейският омбудсман. Така че, моля ви, отбележете си че компетенциите са дефинирани и евентуално, ако искаме други, те ще трябва да бъдат предефинирани. Благодаря. Благодаря, господин Бостинар. Да, така е. Прав сте. Определено последствията в политически план нямат нищо общо с действията на омбудсмана. И искам да помоля господин Ботоли, когато отговаря, да бъде възможно най-точен относно това как вижда бъдещото сътрудничество на омбудсмана с комисията по петициите и какви ще са според него механизмите, които ще позволят да се подобри ефективността и сътрудничеството между двете институции. Тези две институции имат за цел да бдят на правата на гражданите и ползването на гражданите с тези права. Благодаря, господин Бутоли. Благодаря първо за, първо за комуникацията. Инстанциите се множат и това затруднява познаването на институциите. Начина за да се разпространи информация сред гражданите са много. Много ефективно е да се направи една, един телевизионен видеоклип под, или нещо по типа на, на анимационните филмчета. Или пък а, а, е, срещи, в които да се предвидат а, връзки по телефона, да, да, да може гражданите да се обаждат, а, да получават отговори на техните въпроси. Преди ние знаем, че инстанциите, органите се множат експоненциално и може да се използват, примерно, учили, щата, да, да разчитаме на сътрудничеството на училищните настоятелства и също така с различни професионални гилди, например адвокатите, които има най-разнообразни форми. Трябва и, мал... и доста фантазия, но а, трябва да се знае, че а, омбудсмана не трябва да се ограничава само да упражняват своята дейност. Успорено с това той непрекъснато трябва да пропагандира защитата на правата и своята дейност. Връзката между медиаторите и другите органи. Винаги омбудсмените трябва да сътрудничат с държавната администрация колкото по-добро е това сътрудничество, толкова по-лесно институциите, органите ще бъдат а, а, снисходителни, разположени да сътрудничат с омбудсмена. Не трябва да се противопоставя омбудсмена на прокуратурата, на, на съда. Трябва да има сътрудничество. Естествено, че когато в това сътрудничество има очевидно нарушение на човешко право и то се знае, знае се кой чиновник какво право е нарушил и, според закона се предвижда санкция, тогава вече омбудсмяна и неговата роля се променя. Разбира се, няма да бъде вече сътрудничество, той ще се заеме с защитата на това право. По отношение на връзката с Комисията по петициите, аз го казах и пак повтарям. Когато обяснявах защо се чувствах самотен в моя регион, чувствах се самотен, защото нямах комисия по петициите. Какво по-голямо признание на ролята на омбудсмена – от това да е, има такъв колегиален орган, който му помага и Комисия по петициите има огромно значение от законодателна гледна точка, от всичко, което може да направи. И аз мятам, че трябва да има обмен на информация, непрекъснати контакти между Комисията по петициите и омбудсмена. Самия омбудсмен има нужда от а, а, помощ и така ще получи по-голям авторитет, ако бъде подкрепен от а, Комисията по петициите. Според мен това е най-важното. Сътрудничество с всички институции и особено с Комисията по петициите. В последното изказване имаше критика. Според мен обаче, е, е, тук се каза, че омбудсмена не трябва да се занимава с политическия характер на проблемите на човешките права и да си спазват стриктно функциите. А, но аз мятам, че един омбудсмен, достоен за това име, не може да разглежда така тесно, тясно своята основна функция, именно защитата на човешките права. Какво да прави един омбудсмен, когато види, че правата са нарушени? Ако аз защищавам един гражданин, който е дошъл при мене като човек и ми е казал, че е, е бил е, ощетен от държавната администрация, аз трябва да го изслушам, да разуча проблема му и да видя какви са възможностите да го реша, как да се занимавам с човешки права, които включват, които засягат всички на, народи, всички, държавната администрация на всички държави. Ако ако ги гледам само на, като наклонка от дървото, а не гледам и корена на дървото, от цялото дърво, да видя каква е закона, който гарантира тези права, как се за, за да, как да осигуря защита, ако като омбудсмен съм безразличен към корените на проблема. Защото ако отсечем само с таблото, корените останат, няма смисъл от ролята на омбудсмена. И когато казвам, че чрез цялата мрежа от а, а, защитници на правата, ако бъда уведомен в реално време за тези нарушения, това ще подобри дейността ми. Такава мрежа ще бъде от изключителна полза, полза и е много важно комисията на а, по петициите също да насочва вниманието. Аз не казвам, че като омбудсмен трябва да върша политическа дейност, <clears throat> но и, пак ви казвам, че има в дадени моменти, в някои страни, в някои региони, когато има критични ситуации и в един от писмените отговори казвам, че комисията по петициите трябва заедно с омбудсмена да обмисли е, една роля като една задължителна роля. В дадени случаи Европейския омбудсмен не може, няма правомощия да се намеси. Както ви казах, когато в моята страна, в някои региони, трябва да приключвате, беше премахната омбудсмена, тогава институцията на Европейския омбудсмен се намеси, защото се мъчеше да види има ли възможност да се преосмисли този закон, с който се премахваше омбудсмена. Така че Европейския омбудсман трябва да е, следи за ефективното спазване на основните права на всеки един гражданин. Благодаря. Благодаря, господин Боттоли. Е, сега приключваме с вас, господин Ботори. Сега ще поканя господин Диамандуро за второто изслушване.